Uh, dear colleagues, uh, good afternoon. We can begin the... Колеги, нека да започнем с точка 16, представяне на приоритетите на естонското председателство на Европейския съюз. Така че бих искал най-сърдечно да приветствам министъра на правосъдието, господин Ормас Ренсало. Вчера тук беше министъра на по вътрешни работи и а, приветствам а, втория член от а, министерския екип. Искам само да отбележа за вчерашната ни среща, че имахме много добра среща. Министъра представи важни ключови въпроси, като конфискация и така нататък, различни области, които ще бъдат приоритет на естонското председателство. вие, предполагам, ще засегнете важни въпроси в областта правосъдие, като Европейска прокуратура и друга. Така че няма повече да а, забавям и а, господин а, министър, имате думата. Разполагате с 15 минути, след това ще а, дадем думата за въпроси. За първи път вие сте тук пред нашата комисия, имате думата, добре дошъл. Благодаря, господин председател. Първо бих искал а, да започна на естонски моето изказване, едно изречение. За мен е чест да бъда днес сред вас тук и да ви запозная с нашите приоритети по време на естонското председателство пред вашата комисия, която е толкова важна за нас. Господин председател, въпросите в областта правосъдие са важни за Естония и а, нашият подход е а, много практичен и прагматичен и бихме желали в този дух да постигнем доста въпроси. Дълъг е списъкът ни, който сме подготвили. Що се отнася до областта правосъдие и нашите приоритети, ще започна първо с е, наказателната е, политика. Има доста е, предложения. На първо място искам да спомена, разбира се, Европейската прокуратура. И малко по-подробно ще се спра в края на презентацията си и разбира се позицията на съвета много тясно свързано с ЕПОС, Европейската прокуратура, е разбира се регламента за Евроюст. И разбира се, проектът закона очаква своята финализация. Съвета приключи обсъждането по повечето разпоредби по време на латвийското председателство през март 2015 година, след което Малтийското председателство също така приключи е, обсъди, е, обсъждането на разпоредбите, свързани с е, ЕПО. Така че за нас остават някои отворени въпроси, например режима за защита на данни, предвижда се такава реформа за цялата система за защита на данните и бихме желали, разбира се, да започнем възможно най-скоро преговорите с Европейския парламент, след като Европейския парламент приеме своята позиция и се надявам наистина да постигнем сериозен напредък по това досие. Второ, финансиране на тероризма а, и а, организираната престъпност. Сериозен е този проблем. А, за нас е много важно а, да се сложи край или да се затрудни финансирането на този вид дейности. Що се отнася до борбата с прането на пари, за нас е много важно да се задълбочи а, работата по различни досиета, като например заповедите за обезпечаване изтезаване, конфискация и други. Се отнася до директивата за борба с прането на пари посредством наказателното право. Това е много сериозен приоритет за нас, защото а, смятаме, че наистина можем да започнем възможно най-скоро преговорите и по това досие. Разбира се, очакваме да работим съвместно с вас а, по време на нашето председателство. А, нашето председателство възнамерява също така да постигне общ подход относно предложението за регламент за а, взаимно признаване на заповедите за обезпечаване и конфискация до края на годината. Комисията представи също така предложение за регламент. За първи път а, имаме е, толкова ясно предложение за директива в рамките на наказателното право. Много е важно също така да се работи за дълбочаване на, на сътрудничеството а, по гражданско-правни въпроси. Някои държави членки предпочитат за целта директива, а не регламент. И се надявам а, комисията, съвета и парламента да намерят, разбира се, най-удачното решение. Това е, разбира се, предпоставка, за да имаме крайен успех. Надяваме се също така следващата година започнат преговорите с парламента. Що се отнася до достъпа до данни и обмена на информация при престъпление, това е също сериозен приоритет за нас, което означава, че правоохранителните органи трябва да бъдат обезпечени и да разполагат с ефективни средства, за да се гарантира личния живот и по този начин защитата на данните е много сериозен е, приоритет и се надявам да бъдат проведени задълбочени дискусии, за да се подобрят оперативните дейности на органите, като се бъдат предвидени за целта конкретни стъпки. Надяваме се наказателното правосъдие, разбира се, да работи по-добре, като целта е, разбира се, да се задълбочи и борбата срещу киберпрестъпността трябва да бъдем много по-внимателни относно предоставянето на достъпа до електронни данни, защото трябва да намерим начини да а, засилим сътрудничеството, пограничното сътрудничество, когато говорим за киберпрестъпност. Така че ние очакваме с нетърпение предложението на комисията, а, на комисията за нови законодателни актове, именно от, от тези въпроси, свързани с а, електронни данни и киберпрестъпност трябва да бъдат разрешени някои въпроси, правни въпроси, свързани с енкрипти, енкриптирането във връзка с а, правните а, процедури и а, производства. Преди да се... Няма смисъл да се взимат прибързани решения. Трябва да, внимателно да бъдат разгледани интересите и проблемите на различните заинтересовани страни и техните позиции по тези въпроси. Държавите членки би следвало да обменят информация а, относно данни за съдимост а, и то спрямо от граждани от трети страни. И целта е, разбира се, превенция и борба с тероризма и организираната престъпност за целта трябва да заработи системата ЕКРИС, Европейската информационна система за обмен на данни за съдимост. И комисията представи за целта предложение за директива през 2016 година, но както знаете, преговорите бяха временно спряти по искане на съвета и всъщност беше предложено тази система да се предлага като централна, централизирана автоматична система само по отношение на граждани от трети страни. Преговорите за целта започнаха преди две седмици и това са много добри новини. И така, че съветът ще започне да разглежда а, и това предложение. А, надяваме се тези предложения да бъдат обсъждани също така и в парламента. И се надяваме да започнат преговорите по директивата и по регламента още по време на естонското председателство. Това въжи също така и за данните за пръстовите отпечатъци по отношение на трети страни. Сега, уважаеми дами и господа, бих искал да спра на данните, защита на данни. Това е много важен приоритет за нас. Един от крайъгълните камъни за цифровия пазар, това е защитата на данни преди няколко години Европейската комисия ам, започна една обща реформа за защита на данните в Европейския съюз. Спомните си, че а, съвета беше приел общ подход а, за регламента за обмен на данни между европейските институции и съвета през юни тази година. Всъщност а, ам, прие този общ подход и се надяваме да започнат преговорите в момента, в който парламента изготви своята и приеме своята позиция и се надяваме общия регламент защита на данните да започне своето обсъждане през май идната година. В допълнение към това трябва, разбира се, да имаме един по-общ поглед. И председателството също така би желало да започне преговорите по конвенцията, присъединяването на Европейския съюз към конвенцията на съвета на Европа и се надяваме, разбира се, тези правила да бъдат прилагани и в рамките на Европейския съюз. Сега бих искал да се спра на някои въпроси, свързани с общите права. Правата на човека, върховенството на закона, това са основни принципи в Европейския съюз и държавите членки. Естония, разбира се, ще се придържа към тези е, принципи по време на е, своето председателство. Ние възнамеряваме да проведем обща дискусия за върховенството на закона на един от съветите по общи въпроси. Идеята е всъщност да се продължи този диалог по време на нашето председателство. Както казах, ще проведем също така обсъждане този принцип, върховенството на закона в, по отношение на медиите, плурализма на медиите и разбира се, се надяваме парламента да участва в тези дискусии. За нас е много важно, както съвета, така и парламента да споделят общи виждания. Защото това е важна предпоставка за една функционираща демокрация. За да насърчаваме и прилагаме основните права и правата на човека, ние предлагаме е, да се засилят дейностите на съответните агенции, като се приеме решение на съвета до края на тази година за оправо по-ясна структура за работата и функционирането на съответните агенции. И се надявам, наистина, в началото на следващата година тези решения за агенциите, Агенцията за основни права да бъде прилагана следващата година. Друг важен приоритет за нас е, това е, е да се задълбочи работата по конвенцията от Истанбул, а именно борбата, превенция и борба срещу, за нас, срещу насилието над жени. За нас е много важно да продължи работата по хартата за основни права и се надяваме съвета да приеме е, заключения въз основа на проведените дебати по тази тема. Сега бих искал да ви запозная с актуалното състояние по ЕПО, Европейската прокуратура. На 11 юни съвета прие общ подход по проекта за регламент за създаването на ЕПО, Европейската прокуратура. Както знаете, този общ подход на съвета е следствие от 4 годишни задълбочени преговори. Различни въпроси бяха обсъждани, като например независимия статут на прокуратурата, съдебния преглед и така нататък. Това бяха въпроси, които трудно бяха разрешени, имайки предвид различията в правните системи на държавите членки. За това съвета търсеше търсише решение през всички тези години. Но всички тези усилия се увенчаха с успех. Надяваме се, можехме да бъдем по-обициозни, разбира се, но все пак това е наистина постижение, че успяхме да постигнем консенсус по този текст. За целта, разбира се, бяха прияти редица компромиси. Въпреки това, смятаме, че законодателният текст е от високо качество. В началото на тази година стана ясно, че няма да може да бъде постигнат единодушие, за това беше решено в рамките на съвета всъщност да се а, работи в посока за дълбочено сътрудничество, т.е. 20 са държавите членки, които заявиха желание да участват в този, а, тази процедура на задълбочено сътрудничество. През последните седмици, след като беше постигнат общия подход, бяха вече е, разработени и прегледани и довършени е, преводите на различни е, езици от е, юристите лингвисти. И се надяваме съвсем скоро Корепер да приеме окончателния вариант края на юли. След което текстът ще бъде представен тук в парламента и както съгласно член 86, разбира се, очакваме вашата позиция максимално бързо, като се надяваме през 2020 година, както е заложено в законодателния текст, Европейската прокуратура да започне да работи. А именно целта е през октомври тази година регламентът да бъде окончателно прият. Така че наистина искам най-сърдечно да благодаря на парламента и в честност на уважаемите членове е, на този, тази комисия за активната участие, за тяхната ангажираност в преговорите. Особено, що се отнася до определени конкретни разпоредби за които бяха повдигнати от парламента и парламента имаше много ясна позиция по тях. И в края на преговорите парламента е, предложи нов параграф за тези страни. Това е член 105 за страните, които не участват в ЕПО. И ние благодарим на докладчика, както и на е, докладчиците в Сянка. В крайна сметка се надяваме ЕПО да бъде от е, голяма полза, най-вече по отношение на борбата с, срещу престъпленията, накърняващи финансовите интереси на ЕС както и с измамите с ДДС. Така че още веднъж искам а, да изразя своята благодарност на, на вас самите, на Малтийското председателство и ние, разбира се, с огромен интерес а, ще продължим нашето сътрудничество с членовете на вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря ви. Най-напред координаторите ще имат възможност да се изкажат. Биргит. Благодаря за присъствието и за представянето на приоритетите. Обедена съм, че по време на вашето председателство ще постигнем успех в областта на защитата на личните данни. Знаете, че неприкосновеността на електронните данни е приоритет. Марио Лаурестин работи активно, за да осигурим същото ниво на защита, както в регламент за защита на данните. Що се отнася до Европейската прокуратура, хубаво е, че в крайна сметка е, ще започнем с 20 е, държави членки и това е голям успех, имайки предвид е, всички спорове през последните години. Обитвам се обаче да погледна малко по-напред в бъдещето. Имате ли някакви идеи и смятате ли, че съветът ще положи усилия за да убедим повече държави членки да се присъединят към механизма? Съжалявам, че не всички те са привлечени, имайки предвид особено докладите на ОЛАФ, според които те трябва да са част от системата. Оценявам изразената подкрепа за Агенцията за правата на човека, що се отнася до Истанбулската конвенция. Се надявам, че ще дадете своята подкрепа, за да приключим а, този въпрос и най-сетне. Не, всъщност това е. Благодаря ви. От а, Екаре, не искате да се изкажете. Натали знам. Натализа Гризбек. Благодаря, Клод. Благодаря на министъра за присъствието. Няколко дни е, след като се запознахме в Талин, искам да благодаря за присъствието ви и за представянето на перспективите и целите на естонското председателство, което е, идва в много важен момент за Европа и е първото за вашата страна. Благодаря ви за акцента върху наказателното правосъдие. Хармонизацията е тук е трудна, имайки предвид различието в нашите култури и традиции, но това е много важно за Европа такава каквато повечето от нас искат е, тя да бъда. Ще се върна на една е, тема след неформалната среща на върха в Талин. Е, става дума за борбата срещу финансирането на престъпността, мерките за замразяване и отнемане на имущество придобито чрез престъпност. Това е сред стратегическите теми за вас и за нас. Искам само да подчертая, че от гледна точка на конфискацията на имущество придобито по, чрез престъпност оценено на няколко милиарда. Имаме нужда от бързо изпълнение всичко трябва да стане в кратки срокове, тъй като престъпниците са по- бързи от нас. Правната форма, предложена от Европейската комисия за този инструмент е регламента. На това искам да се върна. Бих искала да знам позицията на председателството. Предполагам, че като проевропейски Шпец, вие подкреп, вие бихте предпочели регламента, а не директива. И разбрах основното на това, което казахте, но не разбрах каква е позицията на председателството. Ще настоявате ли пред колегите, които са по-колебливи, за да се приеме регламент? Благодаря, Натали. Да, много активен беше разговорът по тази тема. Някои държат на директива. Разбира се, ние сме за регламента. Роберта Мецола от името на НП. Благодаря господин министър за това, че дойдохте тук да представите приоритетите на вашето председателство. Благодаря за цялата подготвителна работа през последните месеци. Вие разговаряхте с нас, допитахте се до нас, поинтересувахте се от приоритета на всички групи. Няколко думи за Европейската прокуратура. Аз мятам, че поне в края на мандата да се да привлечете повече държави членки, в това число и моята, за да могат колкото може повече държави и членки да участват в взимането на решение за създаването на тази служба. Това е необходимо, за да се разкриват престъпления от трансграничен характер. Друг въпрос, по който очакваме решение е, е прането на пари и всичко останало, което е приоритет за вас. Надяваме се, че след 6 месеца ще дойдете да, от, да ни докладвате а, за постигнати успехи госпожа с Аргентини от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Искам да повдигна два въпроса. Първо, поздравление за началото на председателството. Не е най-доброто да си във втората половина на годината. Председателството тогава е а, трае по-кратко. Лятна вакансия и докато се усети човек става коледа. Е, програмата ви е а, е, доста амбициозна. Аз съм съд докладчик по директивата за борба а, с прането на пари. Не приключихме преговорите по време на Малтийското председателство. Утре сутринта започваме тристранна среща с естонските колеги. Оценявам вече започнатите контакти и подготвителната работа за изясняване на мандата на съвета. Парламентът би искал да се засили прозрачността по собствеността на предприятията това е тема, която обсъждаме и в комисията ПАНА, която обсъжда укриването на данъци и избягването на данъци. Оценяваме това, че Естония е известна за своята прозрачност. Очаквам преговорите и се надявам, че резултатът на тези преговори да бъде положителен. Четейки вашата програма, виждам, че бихте искали да започнете отново темата за запас за съхраняване на данните. Пред няколко години имаше дело заведено пред Европейския съд е, европейското законодателство беше обявено за невалидно, държавите членки трябваше да променят своята политика. Нищо не, не замести законодателството за съхранение на данните и парламентът, може би не е мнозинството, се съмнява дали е възможно да се разработи ново законодателство, което да отчете е, решението на съда. Бихте ли ни казали нещо? Какви са ви плановете за съхранението на данните? Мартина ще се изкаже от името на Обединената левица. Благодаря господин министр за представянето на приоритетите. Благодаря ви за това, че споменахте Истанбулската конвенция и хартата на основни права. Говорихте за сигурност, имайки предвид различните клаузи на правосъдието, на законодателството. Down the track. Um, I was a shadow rapporteur and rapporteur dealing with... бях докладчик в Сянка по психоактивните вещества в е, Ирландия имаме два различни регулаторни стандарта. Единия е вътре в, Иро... в южната част, други в северната част, което доведе до засилване на контрабандата. В е, резултата на Брексит, ако той е твърд, ще има ще възникнат проблеми, имайки предвид на това, че територията е доста открита. И преминаването може да се затрудни. Мисля, че акцентът е върху Ирландия с 107 гранични а, пункта и единственият вариант е да се изгради стена от тип а, а, стена, стената на Тръмп. Искам да привлека вашето внимание към последиците от Брекси за Ирландия – вие трябва да е, отстоявате споразумението от разпети петък във всичките му аспекти. Споменахте хартата за правата на човека и конституционните и правни права за упражняване на правото на самоопределен Европейският е, съд, който е във вашия ресор, трябва да бъде компетентният съд, който да следи за спазването. Споразумението от разпети петък осигурява защита и това е позицията на парламента и на съвета. И за да се защитят всички части правителството в Северна Ирландия може да приема закони, които съответстват на европейското законодателство. Ще ви дам пример за трудностите, свързани с психоактивните вещества. Ирландският интерминистерски съвет може да приема регулаторни стандарти. table, Brexit, of аз бих искала да, да сте наясно с, с вредата за мирния процес и за това смятаме, че трябва да има специален статут, така че северната част да остане част на Европейския съюз. Или при или при обединение на Ирландия, Северна Ирландия веднага да се присъедини към Европейския съюз. Вашето председателство ще бъде по времето на развода и един от сериозните проблеми там е Ирландия и е, процеса по оттеглянето на Великобритания. Благодаря на Мартина за това, че повдигнахте този въпрос. Катерина Кинича има думата сега. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на министра в нашата комисия. Благодаря за представянето на приоритетите. Като всички колеги искам да повдигна теми, които вълнуват всички нас. Очевидно, вие сте разбрали това сигурността и сигурността съм от Италия, по-конкретно от Сицилия и съм магистрат и е, моят опит, е, имам опит е, в полицейското и съдебно сътрудничество, което е решаващо е, при преследването на организираната престъпност. Вярвам в сътрудничеството и най-сложни ни пред нас е, има множество председателство. Сътрудничеството преминава през информационните системи аз имах възможността да посетя Юлиза и съм докладчик за социалистите от новия регламент. И е, Юлиза функционира много добре. Няма съмнение, че има нужда от нова нормативна база с оглед на новите предизвикателства пред Юлиза. Въпреки, че вчера разгледахме темата с вътрешния министр, искам да ви попитам а, за обратната страна на този медал, а именно сътрудничеството в областта на информационните системи, а именно а, систем, системата с, с оперативната съвместимост на системите. Тя е необходима, за да имаме е, информационна система, която да позволява ефективен обмен на данни. Друга тема е Европейската прокуратура. Съгласна съм, че ако искаме прокурата да бъде по-амбициозна, участието на 20 страни е добър резултат. Е, госпожа Сипелт попита какво трябва да се направи, за да привлечем и други страни. Аз съм съгласна с този въпрос, тъй като ако не всички страни се присъединят, сътрудничество няма да обхване всички страни и престъпността много лесно ще се възползва от това. Пространството е свързано и с работата на Евроюст и взаим... Ако съветът има представа за това как да организира взаимодействието между двата органа, ще бъде много полезно. Също така има много теми, като конфискацията без, без осъдителна присъда. Мисля, че тук трябва да се пред приемат максимално бързи действия. Искам да ви помоля да представите позицията на съвета и накрая един въпрос свързан с е, електронното правосъдие. Можем да разчитаме на системите за обмен на информация, системи, които са сигурно и надежни като системата Сиена на Европол. Все още обаче има какво да се направи системата електронни доказателства и други следва да бъдат сред приоритетите. Тук трябва да се работи, за да отговорим по максимално ефективен начин на предизвикателствата, които ще се изправят пред нас. Благодаря, Маури... Марио Лаурестин. Благодаря. Ще задам въпроса си на естонски. Господин министър, споменахте пакета за защита на данните. Разбира се, има една много важна част този пакет, регламент за неприкосновеност на електронните данни. И в нашата комисия работим по този въпрос. Срока за внасяне на изменения вчера беше вчера. Ще работим и по време на лятната вакансия, така че да сме готови в началото на септември септември да подготвим окончателния вариант и да гласуваме в е, парламентарната комисия. Надяваме се, че по време на естонското председателство ще бъде възможно да се постигне споразумение по това предложение, тъй като по време на Малтийското председателство нямаше особено движение в съвета. Ще успее ли Естонското председателство да придвижи напред този регламент, така че определение от комисията срока предполага да гласуваме до май до следващата година. Има още един въпрос – регламент за защита на данните, който е прият. Става дума за изпълнението. Водят се много а, а, спорове. Ще обърнете ли внимание на този въпрос като председателство? Как ще се а, осъществят а, нещата на практика? ще предприемете ли и анализ на изпълнението? Господин Коста. Благодаря, господин министр, за вашето представене. От известно време в парламента обсъждаме един доклад по собствена инициатива за защита на подаващите сигнали, whistleblowers. Тъй като имаше някои а, а, скандали, а именно за това, че журналисти са предоставили важна информация пред публичността, когато става въпрос за укриване на данъци, об... неплащане на данъци и така нататък. Тоест, идеята е тези хора да не бъдат критикувани, а всъщност тези, които са а, изнесли информацията пред общността, са изправени на съд. Не само нашата комисия, но и комисията а, а, Либе а, смятат, че тези скандали трябва да а, приключат и всъщност трябва да се приема законодателна уредба, която да защитава интересите именно на тези хора, които подават сигнали. Комисията обаче до момента ам, не представи никакъв законодателен ам, акт. Смятате ли, че всъщност ам, може в най-скоро време наистина да се започнат преговорите по а, а, този законодателен акт за защита на а, подаващите сигнали, за да могат тези хора наистина да бъдат а, защитя, защитавани. Благодаря ви. Finally, Благодаря. И най-сетне Силви Гион. Съвсем набързо, господин председател, тъй като колегата Киничи зададе въпроса, който исках и аз да задам в момента разискваме или сме блокирали в дискусиите си, но все едно трябва да говорим за контрола и проверките на границите. Искам да ви попитам какво мислите за взаимната оперативна съвместимост и за съответствието между различните досията, по които се работи, включително системата ETIAS. Как подхождате към тази тема? Ако казахте думата взаимна оперативна съвместимост, явно зададохте кратък въпрос, но отговорът му ще бъде обстоен. Господин министре, имате думата. Вие можете да, про... да подходите тематично, разбира се. Благодаря, господин председател. когато се срещнахме с председателя по време на неформалния а, съвет, аз казах, че изпитвам известна нервност. А председателят каза, всичко ще мине нормално. А, нали, а пък моят отговор беше, чувствам се все едно, ще ида на заболекар. Е, да, но трябва да разберете, че често пъти човек се чувства така, поне вие сте си го признали честно. Благодаря за това, е, че засегнахте така сериозни въпроси и се изказахте толкова категорично и ясно. Е, ще се опитам да отговоря. Е, госпожа Кеничи запита какво е виждането ни за електронното правосъдие. Това е тема, която бе засегната и на неформалното заседание на съвета на министрите – там направихме изложение на една амбициозна визия за електронното правосъдие в Европа. И дадохме пример от Естония. Целите ни са ясни. Според нас не съществуват други пречки, освен политически, за това цифровата система на електронно правосъдие да функционира на територията на цяла Европа, включително и през границите. За да се постигне това, трябва най-напред да се разшири цифровия капацитет на държавите членки и на второ място трябва да се постигне взаимна оперативна съвместимост. И тук трябва да се работи допълнително по въпроса за електронния кодекс. Нещо, което стои на вниманието и на госпожа Киничи. Смятам, че трябва да постигнем напредък и за мандата на Ейолиза. В момента проектът Е-кодекс там функционира като пилотен и това означава, че не разполагаме с изцяло дигитализирана система на електронно правосъдие, която да функционира независимо от границите. Искам накратко да се спра на поставените въпроси от сферата на наказателното право. Европейската прокуратура и дали ще можем да привлечем към този проект неучастващите за сега в него седем държави членки. Виждането на председателството в момента категорично е, че предпочитаме да съществува по този въпрос не механизъм на разширено сътрудничество, а текст прият с единодушие и с участието на всички държави членки. Това обаче не успяхме да постигнем в съвета и за това трябва да погледнем очи в очи действителността. Мисля, е, че е желателно и другите държави е, членки да се присъединят е, към проекта. Вратите на асансьора, така да се каже, не са затворени. Държавите, които в момента не участват в този проект, имат възможност да го направят на по-късен етап. И ако ние като председателство можем да направим нещо, за да ги окоръжим, да се присъединят, ще го направим. Но казвайки това, ще повторя, Uh, like to call again to like reopen uh, the uh, ще повторя, че не ми се иска текст, по който вече е постигналото съгласие да бъде подлаган отново на дискусия от е, изходна позиция, защото това е, съставлява заплаха от друг характер. По отношение на съхранението на данните – също бе зададен въпрос, а именно как ще работим по-нататък. По време на неформалното заседание на съвета на министрите на вътрешните работи в Талин темата бе обсъдена. Включително и там бе чута идеята този въпрос да бъде обвързан по някакъв начин с регламента за личната неприкосновеност в електронното пространство. Да се намери решение, което да съответства на начина по който съдът на Европейския съюз се е произнесъл. Мисля, че това трябва да бъде предмет на работа, пронизана от деликатност. Е, не трябва да превръщаме защитата на личните данни в жертва на собствения си успех. По време на неформалното заседание на съвета ясно се очерта, че държавите членки призовават към това да има общо европейска инициатива. Това е необходимо. Сегашното положение не е задоволително, не е нормално. Второ, Предлаганите инициативи, предлаганите проекти трябва стрикно да съответстват на философията на Съда на Европейския съюз. Следователно стои въпросът как да балансираме защитата на сигурността, която съхранението на данните обслужват, от една страна и от друга страна защитата на личните данни, които ще бъдат съхранявани по този начин. Това, за което се споразумяхме, го засегнах и в поводните си слова. Казах, че ще поискаме от работна група да изолира идеите, които до сега не са дали добър резултат, които са се оказали нефункционални, непригодни. И ще се съсредоточим върху това, което е обратно дава резултат. Смятаме, е, че прерогативи на законодателна инициатива са изцяло в ръцете на комисията. И за това групата на приятелите на председателството ще се постарае да разработи варианти за това как да работим по-нататък във връзка с е, съхранението на данни. И тези идеи, тези варианти ще ги предложим е, на комисията. Тоест, е, комисията може да разчита в известен смисъл на психологическа подкрепа от нашата работна група е, за по-нататъчната си работа. Темата е важна. Това е, не поражда ни най-малко съмнение. Имаше още един въпрос от сферата на наказателното правосъдие, а именно какво ще бъде направено по инициативата за конфискация и отнемане на незаконно придобито имущество и дали Естония ще подкрепи приемането на регламент в тази област вместо директива. Господин председателю, становищата на държавите членки доста се разминават по въпроса. И председателството се чувства като а, поставено в небрано лозе малко. Аз си записвам а, вашите изрази, а, тъй като те са много интересни и много живописно обрисуват положението в съвета. Да, държавите членки са разделени 50-50. Ние в Естония бихме желали да постигнем и да видим конкретни резултати от нашата дейност. А, значи, някои предпочитат регламент, тъй като това е по-категоричен начин да се уреди съдбата на постъпленията от е, презгранична престъпна дейност. Обаче, ако практически по-добри резултати и по-бързи резултати бихме получили чрез директива, тогава ще е, призовем и държавите членки, а и комисията да дадат предимство на е, практически целесообразното решение. Много впечатляваща е статистическата информация. Днес успяваме да съберем само 1,1 на 100 от парите, генерирани чрез престъпна дейност. От изпиране на пари, от а, трафик на наркотици, от трафик на оръжие. А, значи 1% от престъпните постъпления ние успяваме да конфискуваме. Изводът е, че престъпността е печеливша дейност. Това не е приемливо. И, и каквато и малко стъпка да се е, налага да бъде направена, ако можем да я направим, ще го сторим, за да поправим това положение. Беше зададен въпрос за тези елементи, свързани с сигурността, които да бъдат взети предвид в дискусиите за напускането на Великобритания. Беше зададен и много важният въпрос за трафика на наркотици, който също трябва да намери отговор. На неформалното заседание на съвета и в личните срещи на с новия а, министър на правосъдието, а, той ми даде мобилния си телефон, а, обсъдихме а, тази тема. Виждането на председателството е, че не трябва да има разделни дискусии – по отношение на Брексит. Ако искаме Съюзът да се ползва от категоричен резултат в тези преговори, мандатът, който се дава, трябва да бъде изпълнен в неговата цялост от натоварените да водят преговорите от името на целия съюз. Категорично обаче огромно значение имат правата на гражданите, като темата за сигурността не трябва по време на преговорите да бъде игнорирана. Тя трябва да получи своето достойно място в тях. Е, защото не бива излизането на Великобритания от Съюза да доведе до по-високи заплахи за отделни страни или техните граждани. Това е категорично виждане на председателството. Бе поставен и извънредно важният въпрос за неприкосновеността на личния живот е, в електронното пространство. Има ясна и амбициозна пътна карта за по-нататъчна работа по темата. Имаме предвид предложенията на комисията в тази насока и ще ги отразим при планирането на нашата собствена работа. Но, винаги се появява едно малко но. Трябва да бъдем прозрачни, но Същевременно предложението е свързано с някои много сложни въпроси и освен това е, самия проект е във формата на пряко приложим регламент. Така че е, законодателите трябва да посветят много внимание е, на този регламент, на проекта за него. Ние искаме практически резултати. Може би тези две думи са мотото на нашето председателство ако прекалено дълго работим по тази тема, може би усилията ни просто ще се обесмислят в един момент. Ще изгубим от поглед крайната цел. Затова ще се стремим към стегната работа, насочена към практически резултати. Трябва да се има предвид и е, факта, че е, темата за защитата на личния живот в електронното пространство е свързана с други нормативни актове, които съставляват част от един пакет и той трябва да бъде предмет на единна дискусия. Имаше и още един поставен въпрос, много важен – да бъдат призовани държавите членки да изпълняват неотклонно вече приятите актове за защита на личните данни. Това категорично е важен проблем. Знаем, че между националните правни системи в някои отношения съществуват големи разлики. И Бих казал, че защитата на личните данни е един от фундаментите на инициативата за по-добро регулиране, подета от Европейската комисия. Не е достатъчно един нормативен акт само да бъде прият. Трябва и след приемането му да се провери на практика той как се прилага. Така че категорично подкрепям идеята това да се прави. Бих казал, че ние по време на нашето председателство се опитваме, включително и в работните групи, да интегрираме идеята за по-добро регулиране. Направили сме списъци с практически насоки, към които да се придържат пред нашите председатели на работни групи. И гръбнакът на тези насоки е винаги комисията да прави пътна карта – преди ние да стигнем до извода, че се нуждаем от нов нормативен акт в определена област. Надявам се, че ще успеем и на предстоящото българско председателство да предадем този начин на работа. Смятам, че се нуждаем от такъв подход, за да подкрепим комисията в нейната инициатива за по-добро регулиране. Е, господин Кестер и госпожа Гийом е, поставиха въпроса е, за онези, които подават сигнали за нередности. Важен въпрос. По него работиха и колегите от Малтийското председателство по време на своя мандат. На неформалното заседание на съвета когато държавите членки е, засягаха темите, по които според е, тях трябва да се работи, честно трябва да кажа, е, че се чуха най-различни идеи и най-различни мнения. Категорично общо беше разбирането, че във връзка с тези лица съществува проблем и трябва да се работи, но дали да се работи на европейско или на друго равнище и какъв да е резултатът от тази работа, тук мненията доста се различаваха. Комисарята Юрова чу най-различни идеи от държавите членки и комисията ще се занимае с въпроса тази светлина. Също така в тази област бе проведено обществено допитване, в което бяха изразени множество становища, а те ще бъдат взети предвид от комисията – Както казах, монополът на законодателната инициатива е в ръцете на комисията, така че тя определя какви проекти да внесе. Госпожа Гийом спомена думата взаимна оперативна съвместимост. Да, От есента нататък председателството ще бъде готово да работи с вас парламента и с комисията, за да подготви почвата за предстоящите проекти за взаимната оперативна съвместимост. Ясна е целта да премахнем съществуващите технически бариери за обмен на данните, да се използват тези данни по-рационално, така че да не е необходимо отново и отново да се събират едни и същи елементи. Това ще бъде нашата цел. За председателството ще бъде важно да работи именно в тази посока. Uh, mm, uh, uh, беше поставен и важният въпрос за Истанбулската конвенция. Председателството е убедено, че към изпълнението на Истанбулската конвенция трябва да се подхожда холистично. И смятаме, че към такова изпълнение трябва да се пристъпи без никакво забавене. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, искам да ви благодаря за поставените важни въпроси. Искам да кажа, че сме е, готови да е, си сътрудничим с вас всестранно за решаване на така поставените въпроси. Благодаря. Е, има ли колеги, които ще ме подкрепят? Надявам се, ще има. Е, в думите ми, че е, Председателството на Естония и неговия екип е, много впечатляващо започна мандата на това председателство, особено в областта на правосъдието. В електронното правосъдие Естония е водеща сред държавите членки. Там има множество платформи и опитът на страната ще бъде много полезен за всички нас. Да, вярно е, че има такива големи теми, които доминират разговорите на този етап, ставащото в Либия и други подобни, но а, мисля, че инициативите на председателството са натоварени с а, много ползи. А, ще се работи по редица въпроси, включително конфискациите, отнеманията, замразяването на сметки. Спектърът е широк. Благодаря ви, господин министре, за изчерпателния отговор на поставените въпроси. Що се отнася до запитаното от госпожа Андерсън, може би тя искаше да каже, а, че все още не се знае точно каква ще е позицията на британското правителство и че тази позиция може да ни постави в деликатно положение в светлината на споразумението от разпет и петък. Може би а, госпожа Андерсън би следвал да изпрати въпроса си в писмена форма, за да не се е, губи нищо от неговото съдържание. И разбира се, е, не беше толкова зле вашето представяне и този опит, нали така? Да, да, под ваше ръководство оцелях. Много ви благодаря, искам да кажа. Е, и следното. Желая приятна вакансия на всички, тъй като всъщност това е последната ви седмица преди лятната почивка. Ами вижте, има хора, които толкова много са затрупани с работа, че не знаят какво е това лятна вакансия. А, какво искате да кажете, госпожо Макове, искате накратко да вземете отношение към казаното от министъра? Моника Маковей се казвам от Румъния. Съм искам да ви поздравя за встъпване в естонското, започване на естонското председателство. Вие имате, разбира се, много високи постижения по отношение борбата с организираната престъпност, електронно правосъдие. И за това а, ви поздравявам и искам да ви кажа, че имаме много високи очаквания от вас. Един въпрос имаме. Работила съм с много от колегите тук по относно а, прането, на плани, прани, а, прането на пари при а, органи... в, в организираната престъпност. Искам да питам как, как вие гледате на това досие и дали то е приоритет. Председателят, ами всъщност ние приключихме с въпросите, но ако желаете, господин министр, може да отговорите да. Искам да отговоря единствено с да, това е приоритет за нас, тази работата по това досие. Благодаря още веднъж на колегите и на господин министъра. А сега ние продължаваме с нашата точка по ам, сигнали, сигналите за а, нарушения. Благодаря, господин министър. А сега, колеги, времето напредва, така че предлагам направо да преминем към майте Пагазарун Тудуа Руис и становището относно законосъобразни мерки а, при сигнализирането на нарушения. А, внесени са 76 изменения, така че веднага ще дам думата на Майте да се изкаже по а, тези изменения във връзка с нейното становище. Много благодаря, господин председател. Да, съвсем накратко, разбира се, времето ни притиска, както винаги. Сега няма да повтарям колко е важно наистина да създадем една добра и стабилна правна рамка за информаторите, за подаващите сигнали за нарушения. Тази информация е много важна, особено когато а, се разкрива поверителна информация, а, за да бъдат защитени а, публичните интереси защото става въпрос все пак за интересите на всички граждани. Искам да благодаря на всички колеги, внесли изменения, 76 на брой, които разбира се ще подобрят моето становище и се надявам наистина да се споразумеем а, за едни добри компромиси. И разбира се, се радвам вашата комисия наистина да ни подкрепи. Така че, както казах, ние с, а, в добро сътрудничество а, ще работим по тези компромиси и се надявам, разбира се, множеството от а, политическите групи да ни подкрепят на 7 септември. Ще бъде гласуването. Така че, ако имате някакви въпроси, ще а, отговоря с удоволствие. Благодаря. Благодаря, Майте. Имаме двама изказващи се. Господин Мело. Той ще дойде всъщност. Така че думата има господин Костас. Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря за представените изменения и работата до момента. Тези 76 изменения показват, че темата е изключително много важна за всички нас. Един е важният елемент, от важните елементи, а именно основните права, когато става въпрос за информатори. Тук става въпрос за свобода на изразяването, предоставане на информация а, за защита на публичните интереси. Така че основните права е въпрос свързан с тези граждани, които имат информация за нарушения. И от друга страна, информатори, те са необходими, защото те разкриват а, нарушаване на основните права. Затова едно от моите изменения е да се създаде Европейска награда за информаторите, които защитават основните права в Европа. Защото това явление за е, сигнализиране на нарушение е акт на гражданския ангажимент. И по този начин можем да повишим осведомеността относно тази дейност и е, информаторите. не би следвало да бъдат налагани наказания на информантите. И също така, разкриването на нарушаване в контекста на сериозни, когато те са наистина от съществен характер, информаторите трябва да бъдат защитавани. Когато говорим за обхвата на, законодател... на различните законодателства, аз предлагам съображение в преамбюла. т.е. защитата на информаторите не би следвало да бъде само във връзка с европейски случаи, но и такива, които са с международен характер. За да имаме добро решение за информаторите, то трябва да се прилага не само за дружества, регистриране в, на територията на ЕС, но и за такива, които са извън територията на Европейския съюз. Разбира се, че подобни актове ще бъдат, ще ограничат правото за изразяване на някой. Но никой не би следвало в Европа да бъде ощетяван от това право. Затова ние се нуждаем от един централизиран независим орган – който да защитава интересите на информаторите. Затова предлагам да бъде създаден европейски орган с съответни подразделения в държавите членки, който да разполага с правомощия и а, експерти. Ние се нуждаем от вътрешни и външни информатори, които да използват конкретни канали, съответно да защитават тяхната поверителност да бъде, тяхната личност да бъде защитена. Освен това, искам да споделя, че всъщност информаторите могат да бъдат изключително уязвими, да бъдат подложени на изключително висок личен и професионален риск, за което да платят висока цена. За целта трябва да бъде предвидена адекватни компенсации за тези хора. Ако желаем Европа да се развива за бъдеще, би следвало да защитим информаторите и съответно да разполагаме с една стабилна и ясно разбираема дефиниция, определение за информатори. И по този начин ще гарантираме наистина една адекватна правна защита. Всяко лице, което сигнализира за нарушение, се нуждае от правна защита. Затова ние предлагаме да се създаде правна рамка и се надявам да си сътрудничам за целта, да се намерят адекватни решения за една наистина за да стабилна защита на информаторите в Европейския съюз. Благодаря, господин Коста. А сега за думата има докладчика в сянка от НП, господин Мело. relatório enfim, e da proposta que me parece uma base boa. Tenho algumas dúvidas que. Благодаря, господин председател. Така, аз не бях съгласен с а, всички въпроси. Опитах се да внеса съответните предложения, така че надявам се те да бъдат отчетени, когато а, се разглежда а, становището. Сега, разглеждаме, тук става въпрос за информаторите, сигнализиращи за нарушения. Важно е тяхната информация да се базира на факти. И следователно да бъде предоставена правна защита на информаторите. Нека да погледнем на а, това явление от правна гледна точка, а не само да се погледне абстрактно на а, тази дейност. Кои ще бъдат хората, които могат да се възползват от този правен инструмент? Не би следвало обаче а, този инструмент да попада в а, ръцете на съмнителни лица, които ще го използват за а, престъпни цели. Важно е всички държави членки да се обединят около този инструмент, да го подкрепят. И за това предлагам да се следва принципа на субсидиарност, имайки предвид различията в държавите членки. Затова ние предлагаме а, да се изгради една обща, разбираема за всички, правна рамка, в която да участват всички държави членки, следвайки принципа на субсидиарност. В а, доклада се предвижда една клауза. Искам да кажа следното тази връзка. Би следвало да разграничаваме две категории лица. От една страна, тези, които разполагат с определена информация за определени факти, които могат да бъдат основата за образуване на разследване и на производство. Това са хора, които няма пряко да участват в тези процедури. И от друга страна, лица, които пряко или косвено участват в незаконни съмнителни дейности. Въпросът е как да подходим към тези две категории лица. португалското законодателство имаме определени законодателни разпоредби. Просто правя справка в бележките си, за да бъда по-ясен. Та, да. Eh, em diferentes níveis, quem colabora informando tem. У нас, например, se имаме споразумение за договаряне между страните. По този начин можем да предложим закрила на информаторите. Е, в Бразилия, разбира се, малко екстремно се а, стига, а, се работи с този инструмент. Но в Европа Има лица, разбира се, които а, подават информация, сигнализират за определени а, дейности. По този начин тяхната присъда бива смекчавана. Ако ме лице, което участва в престъпна дейност, престъпление, то, например, може да се възползва, ако изразкрие информация. Това е обаче е лице информатор ли е или не. Трябва да разграничаваме между а, информатора, който не е включен в, който не участва в престъпна дейност и такъв, който участва, разкрива информация, за да смекчи присъдата. Защото може да има лица, които да участват в а, извършването на престъпления, обаче подобен инструмент няма да ги окоръжи и да разкрият допълнителна информация във връзка с престъплението. Така че трябва много внимателно да разграничаваме в бъдещите ни заседания между тези различни категории лица и информатори. Благодаря. Okay, are you finished? You finished? Okay, okay, right. <laughs> Sorry. Right, okay, um, for the ECR, uh, shadow is Monica McAvey, please. Моника Макове от името на ЕКРМ. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на колегата. Становището ми е точно противоположното. И все пак това е дебат. Борбата срещу корупцията, прането на пари, измамите и всички тежки престъпления се разглежда в Европейския съюз като заплаха срещу вътрешния ред на Европейския съюз. Не можете да се борите с всички тези явления и да защитавате вътрешния ред на ЕС, без да използвате различни инструменти, включая и този инструмент, информи... информаторите. Тоест, идеята е да се разкрият нарушения в институциите. И би следвало всъщност да се възползваме от информатори, за да видим какви са нарушенията в определена институция. Затова тези лица трябва да бъдат защитавани. В противен случай те ще страхуват от ам, за, загубване на работното си място и всички тези, които, например, в европейските институции съблюдават насоките на комисията за защита на информаторите, тези лица всъщност са били принудени да напуснат работното си място, защото са били малтретирани в края на краищата. Е, те са били изпращани на подпуски, е, били са обявявани за ментално болни, е, изобщо всякакъв подобен вид малтретиране е било налагано на тези лица, така че те в крайна сметка са напускали. Други са хората, които са така наречените клеветници. Тук информаторите, за които говорим, са лицата, които не, и по никакъв начин не са обвързани с наказателното правосъдие и обвързани с престъпна дейност. Те, например, работят в европейски институции, имат а, си своята работа, обаче разкриват някакви нарушения, с които те не са съгласни. Затова те имат нужда или желаят да кажат на някого за тези нарушения. Затова следва да работим с а, такива информатори. Няма нищо неморално в, в това. Напротив, това е морално поведение да се възстанови правния ред в тази институция или в друга, да се подаде информация на съответните органи, за да започне разследване. В... Когато имаме наказателно преследване, Имаме някаква престъпна организирана а, групировка. Там обаче не става въпрос за а, информатори толкова. За... Това е друг вид инфор... информатори. Това са друг вид информатори. Например, нека да не забравяме разследващите журналисти. Те работят с информатори. Това е много важна информация за разследване на различни дела, свързани с ам, пране на плани, пари, да не забравяме панама пейперс случая. И виждаме колко е важна дейността на а, информаторите. Просто исках само да кажа позицията си по този въпрос. Благодаря ви. А сега от Обединената левица. Благодаря, Клод. Чухме естонското председателство, което говори за трудностите в съвета. Това не е неочаквано. Твърде държави членки казаха, че могат да възникнат проблеми с субсидиарността. На този фон винаги съм се питал дали е по-добре да настояваме за един по-цялостен инструмент е, или специализиран инструмент, особено за финансовите интереси на ЕС. Като държави членки не можем да отречем, че е, за финансовите интереси трябва да се предприемат мерки. Субсидиарност, проблемът с субсидиарност не възниква. Аз и групата ми сме за цялостен инструмент и на този етап е хубаво а, да отстояваме позицията. Аз съм докладчик по становището на Комисията по бюджетен контрол и ние водим а, тази дискусия и напълно възможно да има и един а, секторен, специализ... секторен подход. Що се отнася до измененията към становището, аз не смятам, че трябва да излизаме отвъд границите на приетото от парламента възоснова на моя а, доклад а, за финансовите интереси. Резолюцията беше приета с а, много голямо мнозинство в парламента и за това виждаме, че имаме договорен текст. Понякога, когато се е, прави дефиниция на подаваща сигнали, имаме договорен текст и не е необходимо да започваме отново цялата дискусия. Измененията, които внесах, са почти копия от тази резолюция – аз смятах, че това са общи твърдения, принципи, които парламентът е приел и с тях се постига по-лесен компромис в тази комисия. Сега една нова информация в комисията по бюджетен контрол. Самият омбудсман каза, че с готовност ще участва в това, което наричаме е, независим е, консултативен орган е, за подаващите сигнали. Всъщност тя беше готова да обмисли тази възможност. И това, което каза е много актуално. Колеги, казах още една институция ли, но след като омбудсманът предлага да помага, това е може да бъде ефективен начин за решаване на проблемите. Текстът, що се отнася до останалото, текстът ми се основава на това, което договорихме с едно изключение. Радвам се, че Моника Маковей спомена и разследващите журналисти. Ако погледнем директивата за търговските тайни, и за подаващи се сигнали и за разследващите журналисти може би няма да има защита. Затова имаме нужда от специална защита и за двете категории в, това, в този законодателен акт. Барбара има думата сега. Благодаря. Защитата на подаващите сигнали е необходимост. Само, че акцентът, според мен, трябва да бъде предимно върху избягването на професионалното на професионалните последици от а, разкриването на проблеми и нередности на съответното работно място. В наименованието се говори подаващи сигнали в интерес на обществения интерес. Трудно е да се даде дефиниция кога е, става дума за обществен интерес и кога не днешно време имаме много фалшиви новини и много и голяма част от подадените сигнали не са продиктувани от загриженост за обществен интерес, а от зложелателство към определени хора, да речем към шефа. Така че подаване, така че защитата трябва да трае докато фактите бъдат потвърдени. Ако фактите не потвърдят казаното от подаващия сигнал, ако се каже, че е имало лъжливи данни, тогава подаващия сигнал трябва да понесе наказателна отговорност, например за клевета или увреждане на името на работодателя – е, Все освобождението трябва да обхваща борбата с тероризма, е, сигурността и онези сектори, които са толкова чувствителни. Колегата от социалистите каза, че трябва да има специална служба, европейска служба, която да работи в различни страни и която да наблюдава и подпомага подаващи сигнали. Не съм съгласна. Без друго имаме проблеми с Европейската прокуратура. Според мен тази идея не е особено реалистична. Освен ако ако не смятате, че тук Европейската прокуратура би могла да играе някаква роля. Това е. И накрая Катерина Киничи. Благодаря, господин председател. Аз смятам и се опитах да помогна с няколко изменения сега на европейско ниво имаме нужда от законодателен акт, който да дефинира а, ключовата роля на подаващите сигнали в борбата срещу корупцията и финансовите интереси. Престъпленията, извършени от организираната престъпност и трансграничната престъпност. Радвам се, че колегата Де Йонка цитира текста прият е, в комисията Конта. За нас това може да бъде основа, на която да работим, за да подчертаваме ролята на подаващите сигнали, за защитата, която да се осигурява не, не само чрез е, правни инструменти, а и с някаква промяна в културата, за да има признание за ролята на такива лица, не само за финансово-економически престъпления, но и сериозни престъпления срещу околната среда, здравеопазването и правовата държава. Ето защо е много важно и аз ще се опитам да дам своя принос чрез изменения ангажимента на властите за анонимност на самоличността на подаващи сигнали и да не се допускат актове на отмъщение към тях. И още един въпрос, който следва да се разгледа е използването на правни канали, така че подаваш сигнали да довежа до знанието на властието случай на нередност. Смятам, че сигналите биха могли да доведат до разследвания и с тези канали трябва да се гарантира на подаващия сигнал а, защита на подаваше сигнали, но също така и той да носи отговорност. Ето защо по този текст е, предстои още много работа. Аз лично съм готова да дам своя принос, но смятам, че текстът е много важен и ние сме призвани да участваме активно в неговото разработване. Господин Мело, кратка реплика. Е, е, мисля, че госпожа Маковей не ме е разбрала. Ако едно лице работи в институция и е част от фактите, за които подава сигнал, защото е била издадена заповед или поне е смятал, че може би е, част от фактите, които иска да съобщи, но има заповед. Това лице подаваш сигнали ли или не? Не говоря за лица с е, влязла в сила присъди. Говоря за лица, работещи в институциите. Някои хора може да се колебаят да подадат сигнал, но пък могат да се, заедно с това да се притесняват, че могат да бъдат разследвани, да бъдат обвинени, за това със сигурно. И в този случай е, не казваш нищо. Второ, трябва ли да се осигури защита в този случай? Не като осъдено лице. И това това оправдава ли споразумението с прокуратурата или не? Когато си прокурор, аз бих се обърнал към прокурора с признание, бе но този, който подава сигнали, ще подаде сигнал, ако му се гарантира защита. Ако тези лица излязат от обща рамка, много от фактите няма да бъдат разследвани, защото хората ще се страхуват, чисто и просто. Така че аз не говорих за осъдени лица. Говорих за границата, в която се разполагат много случаи, би трябвало да бъдат разследвани. Нека не влизаме в диалог. И сега да докладчикът за обобщение. Проследих много внимателно разискванията. Ако някой има съмнение, че сме в период на промяна, Очевидно този доклад показва, че а, сме в а, процес на промяна. Целта е да се тук става дума, че има промяна в нагласата. Защитата на лицата, които разкриват тайни, така да се каже, или друга информация, Ние искаме да видим какво можем да направим като комисия по граждански свободи и как да помогнем на водещата комисия. Не става дума само за субсидиарност. Ние сме в период, в който се извършват транснационални а, престъпления с определена специфика и ние като парламент а, трябва да видим какъв а, баланс да установим. И сега сме в преломен момент. Благодаря ви за участието за приноса. Благодаря ви за това, че споменахте националния опит. Утре ще започнем работа по първите проектокомпромиси, които ще са основата на текста, по който да работим. Разбира се, готови сме да обсъдим всяко предложение от ваша страна. Благодаря ви още един път за много ценното участие. Председателят. Благодаря на всички. Чакам докладчикът, за да почнем по досието сексуални посегателства срещу деца. Докладчикът още не е тук, ще изчакаме 10 минути. Дали можем да направим една почивка до 5 часа? Но точно в 5 часа. Така, в 5 часа ще започнем работа по 18 точка. Um, Колеги, започваме. Ана Мария е тук. Е, трябва да започнем, защото малко след това ще трябва да гласуваме. Колегите ще започнат е, да пристигат за гласуването. И така. Искам да ви напомня, на 11 марта имаше директива за сексуалните посегателства и експлоатация на децата онлайн. Директивата от 2011 година 93 изтече и от нас се поиска да се направи задълбочен анализ за, е, под формата на доклад за изпълнението. В подготовка на този доклад комисията ли бе поръча проучване на посегателствата онлайн и проведе изслушване на 25 април е, за посегателствата офлайн и онлайн. и има и оценка на въздействието за изпълнението на директивата. Днес ще изслушаме представянето на проекто доклада от страна на Кораца Билт и без по-нататъчни предисловия. И давам думата. Ана Мария, заповяда и благодаря Клод, благодаря на всички за присъствието. Някои от вас може би помнят, че по време на предишния мандат работихме по този доклад, постигнахме е, ясни минимални стандарти и дефиниции, е, както и санкции, така и мерки за предотвратяване на посегателството и защита на жертвите след 6-7 години. Е, Актът влезе в сила през 2013. Имаме причини да се радваме и да сме притеснени. Трябва да окажем натиск върху държавите членки, за да преминат към изпълнението. Е, комисията разработи два доклада за транспонирането на директивата. Отчитам техническите проблеми, които, пред, с които комисията се е сблъскала при събирането на данни от държавите членки. Искаме да чуем от комисията и държавите членки за това как са изпълнили разпоредбите. Работата ни се основава на, на един цялостен анализ от изследователската служба на парламента. Изследването е много добре. Благодаря на парламента. Проведахме три слушвания. Е, Европол, Интерпол и експерти от гражданското общество, от горещите линии, заинтересовани лица, национал, представители на националните прокуратури и всички тези, които са в предните редици на борбата а, срещу посегателствата срещу деца, също така от Обединеното кралство и много се радвам, че успяхме поне в парламента да свършим толкова цялостна дейност. Идентифицирахме няколко недостатъци в изпълнението на директивата и предлагаме конкретни разпоредби към държавите членки за подобряване на изпълнението областите, в които трябва да се предприемат мерки с разследване прокуратура, подпомагане на жертви. Член 25 на директивата. Съвсем накратко искам да се спра на точките, които споменах, защото искаме да бъдем много конкретни. По отношение на наказателното право призваваме държавите членки да подсилят разпоредбите за сексуалната експлоатация на децата, за приемане на отежняващи вината обстоятелства за посегателства, извършни от, ли, от лица близо до децата. става дума за престъпления онлайн и офлайн. 70% от тези престъпления се извършват физически, често от лица, които познават деца, които могат да спечелят тяхното доверие. Така че ние трябва да гарантирам отговорността на субектите. Често има отсъствие на надзор и контрол. Също така от 2011 до сега са настъпили нови форми престъпления, особено онлайн които засягат цяло поколение, особено момичета, а, порногра... от порнография на отмъщението. Момичета извършват престъпления по интернет, например, и е задължително да се приемат конкретни мерки. По втория въпрос, разследването и наказателното призоваване, призоваваме държавите членки да разширят, да увеличат давностния срок за да се извърши наказателно преследване, защото понякога е, разследването е възможно години след извършването на престъплението, така че да се започне след навършване на пълнолетие и след това засилване на съдебното сътрудничество и използване на съществуващите инструменти за разследване, като заповедта за разследване и Европейската заповед за задържане. Европол и Евроюз трябва да получат възможности за дейност. И също така трябва да предоставим на Европол и Евроюз необходимите ресурси и трябва да изразим признание за невероятната работа, която вършат и разбира се обмен на положителен опит в прилагането на различни инструменти. Особено внимание трябва да се обърне на положението на децата мигранти, непридружени малолетни лица. Те са особено уязвими към посегателства, трафик и експлоатация. Когато разговаряме с експертите, те говорят за засилване на обмена на информация засилване на струдничеството в разузнаването и с оперативната съвместимост на базите данни и сътрудничество между правоохранителните органи. По третата точка, именно превенцията. Призваваме държавите членки да приемат програми за превенция, в това число обучение за всички заинтересовани страни, за всички, които работят с деца в пакета за обежище. Сме включили обежище за унези, които се грижат за децата и, и задължителни проверки за унези, които работят с деца. Обмен на информация за нарушители и тук събиране на данни в националните регистри за извършителите по четвъртата точка защита и помощ за жертвите. Искам да изразя признание за дейността на гражданското общество. Представители на правоохранителните органи казват, че сътрудничество с гражданското общество е безценно. Лицата в униформа не винаги се радват на доверието на децата. Гражданското общество и НПО а, имат по-лесен подход към децата. По-лесно им е да спечелят тяхното доверие. Но също така, те а, идентифицират материал онлайн. По помощта на жертвите призоваваме държавите членки за обмен на информация, да няма двойна виктимизация и тук а, представители на къща за деца в Швеция. А, това е пример за защита за жертви и разбира се пълно спазване на директивата. На трето място премахване. Само половината от държавите женки са транспонирали член 25 защото това дава възможност да се блокират а, а, снимки, да се блокират вебсайтовете. Призваваме държавите членки да спазят член 25 и да се блокира материал, свързан с а, посегателства срещу деца. И има потре... спешна потребност да се ускорят процедурите за сваляне на такъв материал, в това, че независимо от принца на принципа на пропорционалност, бихме искали колегите да обмислят възможността за използване на бързо замразяване и имаме е, трябва да се актуализира списъка с черен списък вебсайтове. Е, Има действително веб-сайтове, които трябва да бъдат е, свалени часове след като бъдат установени раз... също така обмен на информация за такива вебсайтове и е, засилване на сътрудничество с е, онлайн е, индустрията, структуриран диалог с платформите, също така и инвестиции в технологиите от страна на, на сектора и платформите. И тук, колеги, в доклада съм записала, че технологията се развива. Е, трябва да бъдем, трябва да сме ориентирани към бъдещето, да сме готови за промените, които ще настъпят в бъдещето. Технологиите никога няма да заместят човека. Е, имаме нужда от повече полицаи и правоохранителни органи, но трябва да използваме всички а, инструменти. Имаме нужда от разпоредба, така че доставчите интернет услуги да могат активно да докладват за материали, свързани с посегателства срещу деца, да се засили ролята на горещите линии и да се предоставят адекватни средства. Ще приключа тук, господин председател. Очаквам да чуя колегите и след това ще обобщя дебата. Всички страни трябва да поемат своята отговорност. Благодаря за вниманието. Благодаря за увода, Анна Мария. 30 минути са предвидени за тази точка. Това не е достатъчно време, истински съжалявам. Очакват ни обаче две много дълги гласувания от 17.30 нататък. Двама са докладчиците в Сянка, които присъстват от социалистите и демократите и от АЛДЕ. Кой иска да се изкаже? Катерина? Някой друг? Добре, трима оратори ще чуем. Докладчиците в Сянка и Катерина. Като моля те да се изкажат, така да се каже, в разумен скок, срок. 17.30 ще започне гласуването. След като чуем ораторите, ще е, дам думата за обобщение на докладчика Мирим Дали. Искам да благодаря за доклада на госпожа Кораца Билт. Мисля, че той откроява някои от основните въпроси в доклада за изпълнение, изготвен от Европейската комисия за борба с сексуалната злопотреба с деца онлайн, съобразно директивата. Искам обаче да кажа какви са притесненията на социалистите и демократите. Първо искам да кажа нещо, което за нас е много важно – злоупотребата е злоупотреба, сексуалната злоупотреба и нарушения са сексуална злоупотреба. Всъщност, хиляди жертви на различни нарушения са допълнително виктимизирани от това, че не се квалифицира правилно престъплението спрямо жертвите. Това въжи за институции, за адвокати и за всички, които се занимават. Нека нашата комисия застане зад пострадалите, нека да им даде своя глас, така че нарушенията и престъпленията на които са били подложени, на които са жертва, да бъдат наричани престъпления. Те са престъпления, няма нужда да ги квалифицираме допълнително. На следващо място. Поставям под съмнение това, че трябва да се говори в доклада за програмисти и туроператори, които, например, нямат пряк контакт с децата. Е, според мен е задължително всички деца, е, които имат власт над децата е, и, или които взаимодействат с тях, трябва да бъдат подложени на наказателно преследване в случай на престъпление. Естествени. Има становище на Комисията по въпросите на жените, където се визира организирането на пътувания с цел сексуална злопотреба с деца, но това означава организирана престъпност. Според мен, ако се извършват предварителни проверки на туроператорите, това няма да реши въпроса. Третият въпрос, който искам да поставя. Ако се иска блокиране на материалите, това означава, че те ще останат в интернет. Те остават на сървърите. И това само улеснява престъпленията. Ако порнографските материали не се свалят, престъпленията все още могат да продължават, ревиктимизацията може да се осъществява безнаказано, защото все още е възможно хората да гледат тези материали. Трябва, ако искаме истински да помогнем на пострадалите, да предвидим съдебен процес, възможност за обещетение, да се снема материалът. Снемането на материала от сървърите означава правова държава и върховенство на закона. Останалото не. И последното, което искам да кажа – трябва да има повече усилия за подпомагане на пострадалите. Това може да стане по различни начини. Да се гарантира тях, техния личен живот. Да видим примера на Германия. Има горещи е, линии, след като се въведоха законите обаче за съхранение на данните, броят на обажданията по тези линии намаля. Това е въпрос, който не бива да пренебрегваме. Не можем да си позволим ситуация, в която пострадалите не се обаждат на предвидените за тях телефони, защото се страхуват, че личните им данни няма да бъдат опазени в тайна. Все в тази връзка ще внесем изменения. Исках да благодаря още веднъж на докладчика за нейния доклад и надявам се, че на заседанията на докладчиците в Сянка и чрез внесените изменения ще стигнем до разумен компромис, който надлежно отразява потребностите на пострадалите. Благодаря, Мерием. Разбирам, че вие ще имате изменения и по други въпроси, не само по тези, които засегнахте. Мисля, че много добре се справихте с това да се вместите във времето, като се спряхте само на основното. И сега на Тали Бризбек. От името на Алде. Благодаря, Клод. Аз на свой ред искам да благодаря на Анна Мария за приобщаващата работа с докладчиците в Сянка, като заместник председател на интергрупата за правата на децата, е, искам да кажа, че заедно с Анна Мария сме екип. Водим заедно битките си от една и съща позиция и мисля, че съдържанието на доклада го показва. Може би съвсем набързо следва да припомня нещо. Директивата, от която тръгва Анна Мария, директивата за борба е, с престъпленията и сексуалните посегателства е, срещу деца, датира от 2011 година. Трябваше да бъде въведена в националните законодателства до 2013, но в някои държави членки все още не е въведена. Комисията обяснява, че са комплексни някои от нейните текстове. Според парламента обаче такова положение е неприемливо, защото говорим за сексуални посегателства срещу деца. От гледна точка на доклада като цяло, мисля, че можем да бъдем още по-критични, а не само да констатираме, че комисията отчита едно или друго, Понякога сме прекалено мили, понякога прекалено дипломатични към Европейската комисия. Преди да обнародва доклада си, комисията имаше нужда от цяла година на едно заседание, много интересно, с докладчиците Сянка, което проведохме. Мнозина от нас подчертаха, че дори все още не е предоставена на депутатите статистическа информация върху която да стъпим, за да иллюстрираме заключенията си. По отношение на бъдещата работа, най-напред много се радвам, че има допълнения във връзка с новите престъпления, представляващи сексуално посегателство срещу деца. И също така, мисля, много положително е това, че се набляга в доклада върху превентивния характер и ефект на директивата. Сега, може би ще коригираме това чрез изменения. Не трябва да наблягаме само върху цифровата страна на нашите аргументи. Трябва да обърнем внимание на същинска доводи, които ни интересуват и които следва да изтъгнем, по отношение на технологиите, които позволяват блокиране на информация в интернет и на изображение, мисля, че с доклада трябва повече да настояваме на пълното заличаване на тези изображения от сървърите. Т.е. държавите членки трябва да предприемат повече мерки за заличаване на изображенията, тяхното снемане от сървърите и унищожаване, а не само за блокирането им. Това са в общи линии нашите съображения. Докладът върви много добре. Мисля, че ще успеем да стигнем до един много удовлетворителен за всички крайен текст. Благодаря. Председателят, благодаря много, Натали. Катерина, може ли да се вместиш само в 3 минути? Защото предстои гласуване. 2 3 минути. В 15.30 точно започваме гласуване. Благодаря, ще бъда наистина ще бъда много кратка. Благодаря на Корац Билт. Аз членувам в интергрупата за правата на малолетните и държим на тази тема. Благодаря за работата. Вие поставихте акцент върху някои много важни въпроси. Координацията в борбата срещу това престъпление. Също така взаимодействието с Евроюст и Европол трябва да се засили на всичко ниво. Друг аспект, който е много важен е включването на нови форми сексуално насилие, сексуални престъпления онлайн. Жертвите са малолетни лица и последствията са драматични. Участието на а, не, ролята на неправителствения сектор е много важна в борбата срещу това явление. Много е важен аспект превенцията. Трябва да се работи на, на всички нива. Трябва да се работи с училище децата започват да използват информационните технологии на възраст, на която не могат да разберат последиците. Затова трябва да се работи и в тази област. Аз мятам, че трябва да се работи, за да се а, борим по-ефективно срещу търговията и разпространението на материали, които съдържат подобно съдържание. Аз смятам, че трябва да се работи, за да се сваля материал онлайн. Друг аспект е свързан с защитата на жертвите и тук трябва да работим, за да може това да бъде истинска пълна защита и от психологическа и физическа гледна точка защита на малолетните лица, които са жертви на подобно насилие. И накрая оказването на защита на малолетни на деца мигранти. Анна Мария, съвсем накратко, моля. Да, благодаря. Много ме радва прекрасното сътрудничество с всички докладчици. Сянка, искам да им благодаря. Благодаря и на секретарята и на всички сътрудници. По въпроса за детската порнография аз ще внеса изменения, тъй като не можахме в доклада да включим всичко. Значи, трябва да сменим думата детска порнография и да я наречем сексуални посегателства, сексуална злоупотреба. Можем да превърнем това в политически въпрос. В моя доклад никъде няма да видите термина детска порнография. Мириам, съгласна съм с вас, с Натали и с Катерина, че трябва да настояваме не толкова на блокиране на изображенията, колкото на тяхното окончателно заличаване. Ще кажа това съвсем ясно в доклада си. Благодаря, че бе спомената групата за децата. Тази интергрупа се председателства съвместно от Натали и мен. И съгласна съм с вас, че трябва да имаме нулева търпимост към престъпленията срещу деца, включително сексуалните посегателства, както и срещу безнаказаността. Що се отнася до темповете на работа на комисията, съгласна съм, че нейните забавения са неприемливи. Знаем, какви са причините за тях. Ние искаме докладът ни да е перспективен, насочен към резултати. Би трябвало парламентът редовно да получава информация за изпълнението на директивата, като тази информация да бъде попълнена с необходимите статистически данни. Нашата цел, и тя е обща, трябва да бъде все по-голяма защита на децата и е, нулева търпимост е, към е, посегателствата срещу тях. Господин председател, в заключение, говорим за ужасяващи престъпления, извършвани понякога срещу деца не по-възрастни от две години според полицая, който в Стокхолм оглавява отдела за борба с сексуалните посегателства срещу деца и с изчезването на деца, казва, че далеч не говорим за деца навършили 15 години когато е, един човек покани е, дете в къщи, е, предлагайки му е, да го подслони, често пъти това дете трябва да преспи с човека. Това е част от информацията, която полицаят получава от жертвите, за които се грижи. Трябва да сложим край на тези престъпления. И така, председателят в 17.30 започваме гласуването. Моля да се снабдите с електронните си карти. Имате две минути. Colleagues, take your seats. We're going to begin. Колеги, моля ви, заемете места, за да започнем гласуването. Nearly the holidays. Come on, colleagues. Take your seats. two long votes, so... Колеги, моля ви, заемете места. Предстои ни дълго гласуване. Okay, everyone ready? Everyone isn't ready, so I'm just saying that. Готови ли сте? Мисля, че всички трябва да се подготвят, за да започнем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 Надявам се всички правилно сте сложили картите си, устройствата за гласуване. Така че можем да започнем. Окей. Okay. Окей. Okay. Добре. Колеги, първото гласуване е с докладчик Елисавет Возенберг в Рионири. Става въпрос за доклад относно борбата срещу киберпрестъпността. Госпожо, госпожо Возенберг, желаете ли да се изкажете? Ако не, можем да пристъпим към гласуване. Да, ще се изкажа, господин председател. Първо искам да благодаря а, на докладчиците в Сянка за отличната работа. Благодаря за всички изменения, внесени по доклада успяхме да постигнем добри компромисни решения. И се надявам с този доклад да изпратим политическо послание за толкова важната тема – борба срещу киберпрестъпността. Колеги, нека не гласуваме сега с първо изменение. Можете да гласувате по първо изменение. The vote is The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Начало на гласуването. Край. Също се приема четвърто изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение. Начало на гласуване. Край. Приема се. Шесто изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение начало. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Цитат първи. Първо изменение. Carried. Предложение първо. Второ изменение по преамбюла. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пето изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение. Начало на гласуване. Край. Приема се. Седмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четирнайсто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Десето изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. А, не гласуваме 11 до 13, а гласуваме 15. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 16-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 17-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 18-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 19-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 20-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 21-во изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 22. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 24-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 25-то. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. Компромис първи по а, първо съображение в преамбюла. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 26-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то. Начало на гласуване. Край. Приема се. 32. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 34-то. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис а, втори по а, 2Б от преамбюла. Начало, край на гласуването. Приема се. Четиридесет и второ изменение, начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис трето по а, точка С от преамбюла. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 50-то изменение. Начало на гласуване. 51 Край на гласуването. Приема се. Компромис четвърто по точка Д от преамбюла. Начало на гласуване. Край. Приема се. Петдесет и шесто изменение. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 57 изменение, начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 изменение, начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 по точка е от приембила. Начало на гласуване. Край. Приема се. Компромис 6 по точка F от приембила. Начало на гласуване. Край. Приема се. 66-то изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75. то Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 77 изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 78. Гласуваме. Края на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуване. Края на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 89. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 90. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 92. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 93. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 94-то изменение гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 109. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 119. Гласуваме. 119. Край на гласуването. Приема се. 128 изменение. Гласуваме. 128. Край на гласуването. Отхвърля се. 129 изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 130 изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 131, 132 са идентични. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 133. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 134. то Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 135-то. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 137. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 138 изменение. Край на гласуване. Приема се. 147 изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. Компромис 15. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Изменение 152. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 153-то. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. 154-то изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 155. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. 156-то изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 162 изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 158 изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 159-то гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 160-то изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 163-то изменение. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 164-то. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Изменение 165. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 166. Гласуваме. Да, много силно отхвърляне. Изменение 167. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 168 изменение. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 169. Край на гласуване. Приема се. Компромис 16. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Изменение 175. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 176. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Компромис 17. Гласуваме. Край на гласуване. Всъщност тук НП има допълнителен още един глас. Така че, да, Роберта, ти малко закъсня. Не, не е приключило още гласуването. Може да се включиш, да, благодаря. Не, че чака толкова голямо значение, но все пак. Така, приема се. Така, колеги, да се върнем отново. 185 изменение. Гласуваме. Изменение 185. Всеки гласува ли вече? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 18. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Компромис 20. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Изменение 203. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 204. то Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 205 то изменение гласуваме. Край на гласуване. Приема се. 206. 207 изменение гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 208 изменение. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. Компромис 21. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Компромис 22. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. 219 изменение. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 23 компромис. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Изменение 221. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 223. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 200, от 224 до 228 гласуваме групово. Цялата група от 224 до 228 гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. Много не се отхвърля. Оброби 24. Край на гласуването. Приема се. Изменение 234. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 235. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 237. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис 26. Гласуваме. Край на гласуване. Приема се. Социалисти и демократи са направили някаква а, грешка, така че молят да се повтори гласуването по компромис 26. Може ли отново да гласуваме по компромис 26? Значи явно, може би аз съм гласувал погрешно, съжалявам. а, всъщност ЕКАРЕ гласуват с един допълнително, а не НП. Да. Благодаря, Даниел. Спокоен си вече. Да, благодаря ти. Край на гласуването. Отхвърля се. Добре. Сега, изменение 245. Както казвах, изменение 245 се гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 246. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 247 и 248 са идентични. Гласуваме ги. Край на гласуването. Приема се. Изменение 253. Извинявайте, колеги, грешка. Грешка направих. Компромис 27. Гласуваме компромис 27. Край на гласуването. Приема се. А сега гласуваме изменение 270. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 271. Начало на гласуване. Да, ще удължа за кратко и гласуването по 271, за да смените местата си. А сега край на гласуването и 271 е прието. Изменение 272. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 273 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 274 гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 275 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменения 276 то и 279 то са идентични. Гласуваме. Край на гласуването. Приемат се. Компромис 28. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 30. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 294 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 295 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 296 Край на гласуването. Приема се. 297. Край на гласуването. Приема се. 299. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 303. Изменение 303. Начало на гласуване. Край на гласуването. Социалисти и демократи имат всъщност един повече видим повече, внимавайте, така че не можем... А сега приключи гласуването. Да, отхвърля се изменение. Изменение 300. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Колеги, гласуваме компромис 32. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Гласуваме. Края на гласуването. Приема се. Компромис 34. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Изменение 322. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 323 изменение. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 325 и 326 са идентични. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 329 то изменение гласуваме. 329. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 330. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 331. Край на гласуване. Отхвърля се. Изменение 332. Начало на гласуване. Край на гласуване. Отхвърля се. 333. Гласуваме. Край на гласуване. Отхвърля се. 334. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 335-336 са идентични. Гласуваме. 335. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 338. Начало на гласуване. Край на гласуването. Изменение 338. Съжалявам, приключи гласуването. Успяхте ли всъщност да гласувате всички? Добре. Добре, в такъв случай гласуваме отново. Моля ви. Може ли всички просто да запазите а, тишина, така ще работим по-бързо. Гласуваме отново изменение 338. Начало на гласуване. Моля ви, моля ви да запазите тишина в залата. Край на гласуването приема се. 339. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 337. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 340. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 101. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 341. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 343, 344 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 345. Гласувайте. 345. Край на гласуването. Отхвърля се. 346. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 347. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. един глас повече от НП. Компромис 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Триста и седемдесет, триста и седемдесет и едно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста седемдесет и две. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста шестдесет и седем. Гласувайте. Край на гласуването.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 това изменение. Преминаваме към 349. Това, е което трябваше да гласуваме. Моля за извинение, гласувайте 349 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 373. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 374, 375 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 376. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 377. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 378. 378. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 381, 382 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 383. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Триста Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 386 и 387 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 388. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 389. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 39. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисът е 40. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 396. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 397. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 398. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 399. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 400. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 41. Край на гласуването. Приема се. 406. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 405. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 401. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 402. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 404. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 407 и 408 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 409. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 410. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 411. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 412. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 420 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 421. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиристотин двадесет и две. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 423. Край на гласуването. Приема се. 425. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 426. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 427. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 428-429 са идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 430. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Текстът с измененията. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Has everyone voted? The vote is closed. Край на гласуването приема се с 50 гласа за, 4 гласа против. Поздравления за докладчика Возенберг в Риониви. Благодаря ви, колеги, за търпението. Дълго гласуване, малко измерено. А, благодаря ви само за първото гласуване, защото предстои още едно. Моля, колеги, е, запазете спокойствие, защото предстои още едно дълго гласуване. А не, имаме едно кратко гласуване. А, извинявайте. И колеги, нека по-бързичко да вървим. Сега единен формат на разрешението за пребиваване на гражданите на трети страни, докладчик Юси Хала. Ако искате ли да кажете нещо, не искате, преминаваме направо към гласуването по текста за междуинституционални споразумения, за институционално споразумение. Моля, гласувайте. Един човек повече, един глас повече за Обединената левица. Сега ЕКРС с един глас повече. Може ли един колега от ЕКР да се извади картата, за да приключим с гласуването? Извинявайте, докато един член на ЕКР не се извади карта, не можем да приключим с гласуването. Благодаря ви много. Приключихме с гласуването. 52 гласа за, 2 против, няма възражения. Поздравления за докладчика.